Dear colleagues, уважаеми колеги, много ви благодаря за това, че седнахте. Продължаваме заседанието. Следващата точка от дневния ред е посветена на положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход към миграцията. На 14 април имахме размяна на мнения по тази тема. Днес ще говорим за солидарността и за споделянето на отговорността, включително когато става дума за операции по издирване и спасяване. Искам да приветствам нашите оратори. Госпожа Зои Константопулу, председател на гръцкия парламент, адмирал Филипо Мария Фофи, главен командващ на италианския флот. Мартин Шереп, директор на Migrant Offshore Aid Station и професор Филип Дебройкер, координатор на мрежата Одисей. Благодаря ви за това, че дойдохте. Моля всички в залата да бъдат малко по-съсредоточени. Нека да поясня сега как ще структурираме този дебат. Първо ще дам думата на двамата координатори. Госпожа Мецола и госпожа Киенге. Те ще, ще представят темата след това ще дам думата на нашите гости. След това ще има е, време за въпроси и за отговори. Първо ще дам думата на докладчиците, на докладчиците в сянка, след това на координаторите и другите членове на комисията Либе също ще имат възможност да се изкажат. Това в края. Ако всички са съгласни, първо ще дам думата на госпожа Мецола. Заповядайте. Благодаря, Ян Филип. Благодаря на всички наши височайши гости за това, че са тук. Днес ще говоря на английски. Хиляди хора са спасени е, тази седмица в Средземноморието. Дошло е време да говорим за солидарност, за споделяне на отговорността и за подсилването на способностите, които имаме да спасяваме и издирваме. Говорим за спасените или загиналите като за цифри, като за една статистика. Не можем обаче да оставим тези хора да станат една новина е, и да бъдат забравени след като изключим телевизорите. Става дума за родители, деца, хора, които имат роднини и не трябва да забравяме човешкия елемент – в този толкова деликатен въпрос. Днес тук сред нас са хора, които имат опит в спасяването. Ръководителя на италианския флот, както и господин Шереп, който е ръководител на така наречената служба за помощ на мигранти в открито море. Бих искала да ви благодаря за това, че сте тук. Искам да изкажа благодарността и от името на всички онези мъже и жени, деца, които рискуват живота си, за да стигнат до Европа. Аз съм от Малта и знам колко е важно да действаме. Призовахме държавите членки да заделят повече средства и да отделят повече усилия, за да се справят с положението. Положението обаче е много тежко и то няма да се реши само за една нощ. Имаме нужда от добре финансирана мисия за спасяване и издирване в Средиземноморието. Фронтекс трябва да получи достатъчно средства. Всяка една мисия, която действа, трябва да може да бъде достатъчно добре финансирана, за да може да се спасяват човешки животи. Много е важно да се увеличат средствата за издирване и спасяване на хора. Отдавна чуваме заключения, изявления в тази посока. Мисля, че дойде времето да се действа и държавите членки да изпълнят своите ангажименти. Притеснявам се, когато чуя, че допълнителните средства не се отпускат, защото има бюрократични пречки. Мисля, че в крайна сметка трябва да положим усилия да изпълним своите задължения. Дори в най-тежки времена някои държави членки реагираха, други още не са реагирали. Държавите членки трябва да си помагат, но солидарността не е достигнала до сърцата на всички. Лисабонския договор говори за солидарност. Всъщност отдавна се говори за солидарност. Още от времето, когато се обсъждаше Конституция за Европа. Трябва да се предвижим сега напред. Дошло е времето, затова има нужда от задължителен механизъм за преразпределение на търсещите убежище или на беженците, след като се стигне до определен прак. Гърция, е, Малта или Италия, например, не могат да бъдат оставени сами в това начинание. Трябва да се предвидят достатъчно средства и ресурси за нашите агенции и държави, но това няма да замени задължителните механизми за преразпределяне. Солидарността обаче не се свежда само до държавите членки. Тя трябва да се демонстрира и спрямо африканските държави, тези в африканския рок, например, те трябва да могат да се възстановят. Тук имам предвид най-вече Либия. Трябва да работим с страните по происход на тази миграция. Трябва да сложим и прът в колелата на онези, които осъществяват тази нелегална миграция инвестициите трябва да се възползват, да се използват по-скоро по максимално добър начин. Трябва да се демонстрира солидарност и с онези, които са оцелели сред този преход. Е, и да дадем обежище и закрила на онези, които наистина я заслужават. Нашия доклад ще подчертае, ясно, че солидарността, споделянето на отговорността и задължението за издирване и спасяване, всичко това е само една глава от нашата борба. Трябва да се справим с трафикантите, трябва да видим какво ще правим с хуманитарните визи, как ще действаме по политиките по презаселване, е, как ще направим така, че хората да не загиват на тези лодки и така нататък. Всъщност, всеки един от е, тези аспекти е свързан с всички останали. Бих е, искала, освен това, да се стигне до там, че частно финансиране НПО като МОС или Лекари без граници да не се намесват да не се стига до там. Държавите членки трябва да демонстрират солидарност и да споделят отговорността. Това е Европа и това е Средземноморието, което искам да видя. Благодаря. Благодаря следващия оратор, съдокладчика госпожа Киенге. Имате думата. Благодаря. Бих искала да благодаря на нашите гости за това, че дойдоха Днешното заседание ни вкарва в същината на, на проблема и започваме същинската работа от тук нататък. Имаме нужда от бъдещо политическо управление на миграцията, основано на солидарността. Искам да обясня методологията, която използваме. Ние работим на техническо ниво, разбира се, но в нашата дейност има и ясно изразен политически елемент. Днес, на, днес ще разгледаме член 80 от договора за функциониране на Европейския съюз. Ще разгледаме онзи прак, който след като е достигнат, ще отключи мерките за солидарност. Искаме да разберем дали прилагането на този член ще бъде факултативно. С други думи, дали институциите или съвета в крайна сметка ще взимат е, решението за това какво да се прави. Много специфични въпроси трябва да намерят своя отговор за да може в крайна сметка да преминем към действие, защото за сега има само красиви думи. Директивата от 2001 година за временната закрила трябва да бъде приложена както трябва. Мисля, че трябва да видим и как може да се използват по-добре програмите за презаселване, които вече съществуват имаме нужда от задължителен механизъм за преразпределение на всички беженци, които идват в Европейския съюз. Заедно с колегата ще се опитаме да намерим точното равновесие между различните елементи на уравнението. Налице е необходимостта от сигурност, както беше подчертано на последното заседание на съвета, Обърнете внимание и на резолюцията, която беше приета в Страсбург миналата седмица. Парадигмата се промени и ние също трябва да се адаптираме към нея. В краткосрочен план ще имаме нужда от политическа инициативност и голяма доза политическа амбиция, за да може да намерим равновесието между подпомагането на, на страните приемници и правата на мигрантите. Трябва да уважаваме онези, които поемат по този път и загиват в Средиземно море. Не може това наше море да бъде разглеждано като гробище. Добре е да имаме дългосрочен подход. Марен Ностром която продължи в рамките на една година като операция, доведе до спасяването на огромен брой хора. И благодарение на нея се гарантира, че 300 трафиканти бяха изправени пред съда. Аз съм италянка и се гордея, че участвах в тази инициатива. Искам да чуя какво смята представителя на нашия морски флот – Сигурна съм, че той ще каже, ще преповтори онова, което вече сме чували, именно, че Тритон и Марен Нострум не са едно и също. Усилията на Европа трябва да бъдат въплатени в истински операции по издирване и спасяване. Ние не сме сами в своето начинание. Парламентите на Европейския съюз приеха неотдавна декларация в Рим относно спасяването на мигранти в Средиземно море. В същото време много институции призовават да има споделени усилия между държавите членки. Господин председател, уважаеми колеги, започнахме по един политически път – който се основава на принципа, че си заслужава да защитим човешкия живот. Искаме да видим промяна в парадигмата, за да може да имаме истинска европейска система за миграция, която да се основава на солидарността. Благодаря. Благодаря, госпожо Киенге. Сега ще чуем поканените гости. Първия оратор ще е адмирал Фофи, който е главен командващ на италианския морски флот. За 10 минути имате думата. Благодаря, господин председател. За мен е чест да съм тук и да представя нашата дейност. Ще говоря на италиански. Готов съм да отговоря на вашите въпроси на английски, в случай, че се наложи. Ще говоря за Маре Ностром, за нашия опит в това отношение, онова, което се случи през 2013 година, та чак до средата на 2014 година. Това беше една мисия, ответна реакция от страна на италианското правителство на едно положение, което беше болезнено за всички наблюдатели за онези, които гледаха какво се случва. През е, октомври 2013 година имаше две трагични събития близо до Лампедуза. Тези две събития доведоха до приемането на бързи решения и през октомври 2013 2013 година дадохме ход на тази мисия. Мисията се основаваше на предпоставката, че не може да се е, свеждат нещата само до издирване и спасяване. Е, решихме, че трябва да работим по отношение на безопасността по отношение на спирането на незаконните действия в морето, ако искате, даже и е, нещата се свеждаха за нас до създаването на цяла геополитическа рамка за действие. 98% от е, мигрантите са хора, които са напълно отчаяни. Те не предприемат едно туристическо пътуване, те се пълни с отчаяние и по време на своето пътуване, когато се качат на тези плавателни съдове, те се заставят да платят и ако не платят, платят, е, ги заставят да стоят в морето, докато не си платят. Виждате цифрите за 2012 година. През е, месец май 2013 година имаше огромно увеличение на броя на онези, които се опитват да прекосят Средземно море – Увеличаваше се броя на плавателните съдове. Броя на мигрантите се основаваше най-вече на три фактора. Е, кризата в различните страни по брега на Средиземно море. Е, Марен остров, между другото, не доведе до намаляване на чистотата на този е, феномен. Това трябва да се спомене. Но поради Марен остров в крайна сметка броя на мигрантите е, намаля сериозно. Тук е, на този диапозитив се опитвам да ви припомня как изглеждаха нещата в началото на мисията и в края на мисията. Основната ни идея беше да спасим онези, които най-вероятно щяха да загубят живота си. Искахме освен това обаче да се справим с всички форми на незаконна дейност. Не само тази свързана с трафика на хора, но и дейността свързана с нарушаване на морското право, с пиратството и така нататък. Няма нужда да споменавам за това колко различни пирати действат по бреговете на Африка – тук виждате миграционни потоци, идващи от източната част на Средземно море, от южната част и най-вече през Либия. Те зависят от времето и от наличните средства за транспорт, естествено. Какво е най-важно, ако искаме да спасим човешки всеки живот. На първо място да се намесим естествено, преди да е твърде късно. На второ място обаче да има и доказателства, които да представим на прокуратурата, за да може тя да се намеси. И отново казвам, тук не става дума само за трафика на хора. Става дума за всякаква информация, която може да доведе до издирването на ръководителите на тези престъпни картели. Тук виждате е, различното оборудване, плавателни съдове, хеликоптери и така нататък, с които е, разполагаме. Тук е, не се виждат огромния брой служители, координатори, звена, всякакъв вид техника и човешка сила, които могат да се използват за издирване в малки квадранти от морето. Включват се естествено и дронове, безпилотни самолети, с цел събиране на доказателства и така нататък. Пет кораба постоянно бяха в морето и според метеорологичните условия, според посоката и скоростта на вятъра, според теченията, те покриваха съответно малко по-малка или малко по-голяма област. Виждате, стигаха чак до Египет. Територията, която покриваха, беше три пъти колкото територията на Сицилия. Това го казвам, за да придобиете някаква представа. За да успеем, имаме нужда от мащабна операция, последваща спрямо Марен Остров, в която да участват всички държави. Освен това трябва да има система за обмен на информация и то система, която да работи на много нива. Имам предвид, трябва да може да се обменя всякаква информация за маршрутите и не само. Информацията трябва да може да се актуализира в реално време, за да се знае постоянно какво се случва в определена територия от морската повърхност и естествено трябва да се избегне при покриването на усилията и конфликта на интереси. Тук виждате информация за една специална група, едно звено, в което участваха италиански военни, полиция и неправителствени организации. Тук се снимаха биометрични данни, правеха се различни скрининги и така нататък. Мисля, че постигнахме успех – Нямам кой знае колко време на разположение, затова ще мине към следващия диапозитив. Тук се опитвам да обясня как се провеждат различните тестове, в случай, че има нужда от медицинска помощ, как точно се установяват лицата, които имат нужда от спешна медицинска помощ. Предприемахме действия, за да открием потенциално опасни лица сред мигрантите. Ето виждате какъв скрининг се прави. Това го правехме вече на сушата в рамките на сухопътните операции. Подобни операции можеха да продължават от по-малко от един ден до цели три дни. В рамките на тези скрининги получавахме информация за това какви престъпления са извършвани от трафикантите, Опитвахме се да разберем дали след спасените има представители на различни етнически групи, за да може да ги разделим, да не се стига до конфликти. И основната ни цел беше естествено да намерим най-уязвимите лица и да им окажем необходимата помощ. Резултатите в обобщение. За година и месец, за 13 месеца, извършихме около 400 операции, около 5000 души бяха спасени. В 99% от случаите тези хора бяха задържани преди да стигнат до италианските брегове. 366 човека бяха арестувани. Три международни престъпни организации бяха разбити и сега те са изправени пред международни съдилища. Девет кораби майки бяха заловени. Някои по-малки кораби бяха пуснати. Бяха освободени. Използвахме подводници, използвахме подводно и въздушно разузнаване – От началото на мисията обаче знаехме, че всички тези усилия няма да се превърнат в решение на проблема с незаконната миграция. Това беше нещо като спасяване на, на положението, тази мисия. Нейната цел беше да се спре загиването на хора. Това са цифрите и мисля, че успяхме да постигнем основната си цел. Да не загиват толкова много хора. Госпожа Мецола пределно ясно заяви какво трябва да се направи и аз не искам да повтарям казаното от нея. В заключение, искам да кажа, че сме изключително притеснени от броя на пристигащите в някои райони. Това са цифрите, отново казвам, които е, се регистрираха в рамките на Марен Ностром. Има различни националности, различни етнически групи, различна степен на бедност. Миграцията е феномен от началото на човешката история – тя винаги е съществувала, винаги сме ставали е, свидетели на промени в това отношение. Миграцията не винаги е била определена като проблем, освен това. Нека е, да не забравяме, че може и да се получи, получим понякога от е, миналото. Имам един филм в рамките на 3 минути, който ще покаже какво правихме в морето. Ако позволите, ще ви го покажа.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 Thank you very much. Благодаря ви. Благодаря ви, адмирал Софи. Следващият оратор е Мартин Ксюеп, който е директор на службата за помощ на мигранти в открито море. Моля, имате думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря на комисията Либе, че ми давате тази възможност да се изкажа тук. Аз представлявам гражданското общество и гражданите в Европейския съюз и извън него. Тук съм по една проста причина. Аз дойдох, защото нашата фундация а, смята, че никой не заслужава да загине по такъв начин в открито море. Моят е създадена преди година. Двама души, американец и италянка, са съпрузи и те решиха да откликнат на определен призив. Те смятат, че гражданите не трябва да стават жертва на това, което се случва. Европа трябва да поеме лидерството и смятаме, че това, което се случва в Сирия, в Еритрея и в Либия, не е, е проблем само за Европа. Това е проблем на целия свят и света като цяло трябва да откликне на тази криза. Проблемът е глобален и са необходими глобални решения. За нас беше много трудно да създадем тази организация. През 2013 година те двамата са били в Лампедуза и са видели какво се случва. И всъщност те са били свидетели на трагедията по бреговете на Лампедуза и са взели това решение да се работят и те по този въпрос. докато а, хората губят живота си в открито море, ще има работа за организации като нас. Нашата цел е да продължим да бъдем там на място и нашата цел ще бъде постигната, когато ние станем излишни, когато няма нужда от нашата дейност, от дейността на МОАС. Какво е МОАС? Идеята е много проста. Имаме лодки като всички останали. Имаме моралното и правно задължение да помагаме на другите, които са в лодки и имат нужда от помощ. Има и крайбрежни ам, лодки на контролните органи. Нашата цел е да оказваме съдействие, когато се спасяват човешки животи. Ние искаме да спасяваме хората, когато се намират в открито море в опасност. Изпълнението е сложно. Не е достатъчно а, да сте на правилното място. Трябва да сте професионалист, трябва да сте подготвен, а, защото а, повече спасителни операции са сложни. Тази година или по-скоро мина Мин, миналата събота бяхме вече в открито море. Беше получен сигнал от координационния център и в рамките на няколко часа се проведе много сложна спасителна операция. 369 души бяха в опасност. На 40 беше броя на децата сред тях. В такива случаи трябва да се действа професионално и а, трябва акцията да е всеобхватна. Е, не се занимаваме само с търсене и спасяване, ами ние използваме и най-новите технологии. Използваме дронове за хуманитарни е, цели. Тази година, нещо, което е много важно, искам да го подчертая, ние си сътрудничихме с организацията ам, Лекари без граници и ам, това видяхме, че това, което е необходимо да се включва в операциите по море, излизат извън рамките на това само да се извършва търсене и спасяване. Има много лекари и парамедици, които също са на място, за да оказват здравна помощ. Както и миналата година, ние извършваме търсения и спасителна дейност, откликваме на специфичните призиви на координационния център, но тази година виждаме, че има необходимост да се засегне и а, друг въпрос, свързан с, с потребностите на хората, които ние спасяваме. Те имат потребности още от самото начало. Говорих с някои от лекарите а, преди 2-3 дни и а, тя каза нещо, което привлече вниманието ми веднага. Тя каза, независимо а, от призовите и вълнението, няколко часа след това всеки, който е бил в нашата лодка, си ляга, заспива. И защо е, е така, попита тя, защо хората заспиват веднага след това? Ами отговорът е много прост. Те казаха, че това е първата нощ, в която те са щели, че могат да спят спокойно след много, много месеци. Каква е концепцията на операцията? Проста е, с други думи, преди да започнем операцията, се вслушваме, е, проверяваме какво е посочено в конвенциите UNCLOS и SOLAS и е, каква е точно ролята на Координационния център за спасителните операции виждаме каква е нашата отговорност точно а, и ам, се включваме, когато има подаден сигнал от лодка, че имат нужда от а, помощ. Сътрудничим, сътрудничим си с координационния център. Когато на 25 август 2014 година пуснахме признанието на а, Валета, имаше определени съмнения за това дали ние ще се справим, дали ще можем да напреднем. Някои ам, с недоверие подхождаха към това, което а, правим. Но след два дни ние получихме друг сигнал от координационния център. Още над 100 сигнала постъпиха след първите дни от нашата координация. Няма да навлизам в подробности по този слайд, защото нашите действия са много прости. Работим в много тясно сътрудничество множество с засегнатите органи. Ние се опитваме да окажем помощ по време на първите 12 часа след като лодката напусне, защото когато помощта се окаже по-рано, шансовете на тези хора се увеличават, т.е. увеличава се шанса те да, да останат живи. Um, last year was a... Миналата година беше изготвен план. Имаше 60 дни, в които се провеждаше операцията и за над 30 дни ние спасихме над 3000 души, като 1462 от тях бяха взети на борда. Има център за координация в Рим, с който много добре се сътрудничим и искам много да благодаря на Маре Нострум, за ценния принос и за това, че бяха спасени много хора. Как оперираме, това вече го обясних, че е се осъществява по много специфичен начин. Ние се опитваме да действаме адекватно. Ние смятаме, че ако работим съвместно, ще можем да се справим с тази криза. И начинът за излизане от кризата е точно чрез сътрудничество. Има нещо, върху което искам да ви обърна внимание за няколко минути използваме тези дронове, които използвахме преди и в рамките на Маре Ностром. Ние сме частна фундация, фундация, която си сътрудничи и с гражданското общество и ние предлагаме нещо ново. Ние казваме, че има възможност да разширим обхвата на на операциите, свързани с търсенето и спасяването и така можем да спасим повече хора, а, които се намират в открито море в опасност. Вече а, казах, че си сътрудничим с а, някои други организации. Гражданите а, са се обединили също в а, а, различни формати. Има и други, които дават а, своя принос. Има едно много просто послание, както и Филип Осет каза, ам, че решенията се намират в страните, които са транзитни страни и в страните, които а, са страните на крайната дестинация. Но за е, тези, е, които са принудени да прекусят Средиземно море, ние сме на среща, за да им окажем съдействие и подкрепа. Ние вярваме, че каквото и да се е случвало преди и каквото и да се случи след това, ако този, е, това лице загуби живота си в открито море, всичко ще е било на празно. Ако обичате да привършвате, казва председателя, още две минути ми трябват, за да покажа един видеозапис. Благодаря ви.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 David. you very much. Благодаря ви много, господин Зуребек. Следващият оратор е, госпо... е професор Филип Тебройкър, координатор на мрежата Одисей. Ако обичате да се вместите във вашите 10 минути, защото изоставаме с времето. Благодаря ви, господин председателю. Нямам видеозапис. Аз съм адвокат, аз съм юрист и е, когато се е, занимавам с миграцията и е, темата за търсенето на убежище. Има неща, които не ви дават да заспите. Имаме система за даване на убежище, но няма правен начин, по който да стигнеш до мястото, а, където искаш да дадеш заявление за получаване на убежище. Борим се с а, този проблем от десетилетия и е трудно да се даде определение на правото за даване на обежище, за търсене на обежище и е много а, трудно да се вземе предвид, че страните имат а, определени задължения, не само да им помогнат, не само да помогнат на хората, когато пристигат, но и след това да им окажат помощ. Има редица решения, които не са били изпълнени изцяло или не са довели до никакви резултати. Толкова много хора загинаха край Лампедуза. Тогава беше създадена и ам, работна група за оказване на помощ, но след като беше се случило всичко това. И е, сега отново и отново се опитваме да правим нещо, след като вече е, са се случили събитията. Привличаме вниманието на все повече е, юристи, юристи. Тук става въпрос за правен принцип. Не говорим само за политически принцип. Не говорим само за морално задължение, но има тук и правен принцип, който е заложен в член 80 от ДФС. И ще се опитам да ви покажа набързо, че този член се прилага не из изцяло и ще направя някои заключения по въпроса. Ако започнем сериозен дебат за солидарността, трябва да обсъдим и някои аспекти, свързани с разпределението на хората, т.е. физическата солидарност, финансовата солидарност, разпределението на средствата и другата солидарност, свързана с разпределението на ресурсите на европейско ниво е правена оценка и се установява, че недостатъчно е било направено. Политическия дебат се води на много ниско ниво. Наистина това ме ядосва, когато виждам, че ем, се цитират относителни данни ем, от страна на политиците. Не могат да се назовават данни за определена страна, без да се прави съпоставка на, на тези данни с размера на страната, с броя на жителите и с нивото на благосъстояние на тази страна. Трябва да се започне дебат, свързан с данните, които са необходими. За съжаление, от много години комисията не е представила никакви данни не е така лесно да се направи оценка на задълженията на държавите членки. Има критерии, които ще бъдат политизирани, но има е, някои про проучвания, които вече са направени и се стигат до едни и същи заключения и се вижда кои държави членки не правят достатъчно, други правят нещо, а трети не правят изобщо нищо. Е, трябва да се говори в дебатите не само за квотите, но и за капацитета. И има страни, които имат е, е, определени квоти, но разполагат и със съответния капацитет. Може е, да се вземе и друго предвид. Дали се изпълнява надлежно регламента от Дъблин. Европейската комисия каза, че това не е възможно. Защо Европейската комисия може да ни каже колко риба да бъде уловена от морето, за да се запази равновесието, но не може да ни каже по какъв начин се прилага регламента от Дъблин. Необходимо е да се направят заключения, да се промени системата или изцяло, или системата да бъде съпътствана от сериозни изменения. Когато говорим за изпълнението, свързано с политиката на разпределянето на лицата, се е, сблъскваме с проблеми. Хилер Лапопорт е економист. Аз работя с е, него в Италия по въпросите за миграцията. Определят се квоти с други е, думи и е, се дава на държавите членки да едва ли не да се пазарят за тези квоти. Има преференции за търсещите обежище и преференции за държавите членки. Това е много необичаен подход, но а, тъй като сме в затруднено положение, е необходимо да се а, прибягва към такива предложения. По отношение на анализа, не можем да сведем дебата само до политиката за даване на обежище. Солидарността е въпрос от глобално естество и трябва да включим поне и въпросът свързан с външните граници. В случая с Италия виждаме много ясно, че има връзка ам, ме, ам, с, с солидарността че има връзка между граничните полицейски органи и политиката за даване на обежище. Относно Фронтекс, дали трябва да се предоставят повече средства на Фронтекс, дали да се трансформира в по-интегриран орган и един ден да се превърне в орган, който обхваща всички гранични органи. Ще ви представя основните заключения, които искам да направя пред вас днес. Ще спомена и два елемента. На първо място смятам, че член 80 от договорите е нарушен Нарушен е а, този член от ДФС. Той не се изпълнява достатъчно а, добре от институциите. Миналата седмица по време на заседание с колеги юристи се съгласихме, че този член се нарушава и то отявлено, защото когато се даде възможно Европейския съюз да преценява по някои критерии, се стига до това отявлено нарушение на въпросния член. Нищо не е направено по отношение на временната защита. Трябва да се справим с кризата. Има някои елементи за включването на солидарността. Никакво предложение не е направено от Европейската комисия да се използва този механизъм. Ето защо смятам, че ако през следващата седмица не се случи нищо важно, а, нищо конкретно, а, трябва а, да се отнесе случая към а, Съда на Европейския съюз че е, е, имало случай на бездействие, необходимо е да е, се използва ако не, е, и тази крайна мярка, а именно за правен изход от ситуацията. като взима предвид вътрешното, изменение, вътрешното измерение, не трябва да забравяме, че има и външно измерение – Говорим за преразпределение на хората, които стигат до бреговете на Европейския съюз. Говорим не за хиляди, а за милиони хора, които са намерили убежище в Йордания, Либия и Турция. Не трябва да го забравяме, но това е по-скоро политически, отколкото правен аспект. Не трябва да забравяме, че ние не приемаме на наша територия толкова много а, хора, които търсят убежище или са а, а, бежанци. Благодаря ви, господин Дебройка. Сега ще дам думата на госпожа Констан... на господин Константополо, който е председател на гръцкия парламент. И това е точно удачния момент, в който вие ще се изкажете. Имате думата за 10 минути. Благодаря, господин председател. За мен е чест да говоря пред членовете на вашата парламентарна комисия. Гръцкият парламент счита темата, която обсъждаме, е, за тема от ключово значение, което ще повлияе върху посоката, в която се движи Комисията по гражданските свободи, правосъдие и въпрос вътрешни работи не може да пренебрегне този важна тема и трябва да разгледа въпросите за миграцията и потоците от иммигранти от гледна точка на правата на човека. Ще спомена само основните права, залегнали в хартата на Европейския съюз, които са много важен елемент от нашата дискусия. Правото на човешко достоинство, правото на живот, забраната на изтезанията и унизително третиране, защитата на личните данни, правото на убежище, защита срещу екстрадиция, отблъскване, правото на ефективна съдебна защита и справедлив съдебен процес. Това са основни, основни права, международни задължения, които а, трябва да въжат а, за всички, за всеки е, стъпил на европейска земя или който се опитва да дойде в Европа. Сега ще премина на гръцки. Ще говоря на майчения си език. Трябва да кажа, че не може да не си спомняме днес, че е необходим, ни е необходим холистичен подход към проблемите на миграцията. Но то, е такъв холистичен подход не може да пренебрегва причините за иммиграцията. Защо хората бягат от родината си? Поради войни, поради конфликти, поради тоталитарни, авторитарни режими и диктатури, които застрашават техните права и техните свободи, а също така и поради нечовешките условия, които засягат и живота, и човешкото достоинство на онези, които се превръщат в бежанци. Гърция приема и иммигранти, и межанци. Голям брой и от едните, и от другите. Но също времено, през последните пет години, Гърция превърна в страна а, източник на, на миграция. Е, страна, чието граждани емигрират поради жестоката, ужасната криза, която, а, а, от която страда страната ни а, и която донесе дълбока хуманитарна криза. Започнала с налагането на режим, на програма на строги економии. Е, вашата комисия трябва да знае, че има стотици е, и хиляди мои връзници, учени и други специалисти, принудени да напуснат Гърция и да емигрират, тъй като за тях е невъзможно да живеят по достоен, свободен начин в, тази страна. Затова в никакъв случай не трябва да забравяме всичко това, когато говорим за солидарност, тъй като солидарността не може да се измерва количествено, не може да се квантифицира. Или има солидарност, или няма. И това дава възможност на населението на една страна, но също така и на емигрантите, и на беженците да живеят живота си и живеят живота си достойно. достойно. През последните години е, Средиземно море се превърна в гробница, гробище. Е, и е, просто цифрите са страшни, няма смисъл да ги цитирам. Защото трябва да подходим от човешка гледна точка към проблемите на емигрантите и беженците. Трябва да знаете какво, какво значи да поставиш живота си на карта, той да бъде застрашен, да поемеш такъв ужасен риск, за да можеш да избягаш от условията, които са непоносими, които са заплаха за живота и за свободата ти. през коледния период на 2014 година в Адриатическо море а, а, имаше страшно корабострушение. С, а, кораб, на който пътуваха гърци от Гърция за Италия. А, и с, поради услугите на най-новата техника, а, телевизията, а, и други, можахме е, да станем свидетели на драмата, на това как хората умират в ледените води на морето. Драмата на тези мълчаливи жертви, които нямаха възможност да говорят за нея и които загинаха в Средиземно море. Парламентът трябва да даде трибуна трябва да даде глас на емигрантите. Гръцкият парламент на 29 марс тази година отвори, парламент, отвори вратите си на... за антирасистски организации, на организациите на жертвите и организира дебат. Дебат слушване, което бе пряко предавано по парламентарният е, телевизионен канал в Гърция. Това беше много важна крачка е, в процеса е, за преодоляване на деболизацията на иммигрантите и бежанците. Няколко дни по-късно, по време на Международния ден, почетохме един млад сириец, 19 годишен, който през септември 2014 година три, цели три дни се е борил с вълните след крушението на съдът, на който е пътувал. Като същевременно е държал в ръцете си две бебета, не негови деца. А, а, а, този млад едното от които, за жалост, загива. Това е един съвременен герой. Той е, това е живо свидетелство за това, че човешкото право и хуманитарното право са поставени на голямо изпитание а, ние трябва да а, бъдем на висотата на своята отговорност. Не може да говорим с технически термини, не може да говорим с технически жаргон. Ние като представители на нашите общества трябва да с... говорим като хора, да говорим ясно, като личности, като хуманисти. Не трябва а, лошият вкус, който чуваме тук и там, да бъде да прониква в словата на правителството, на правителствата. Говорим, чуваме за операции за връщане, отблъскване на емигранти и, и бежанци, в противовес е, с е, е, древните обичаи за гостоприемство. Казвам съвсем ясно. Тази логиката на нула търпимост и логиката на Европа като крепост не само доведе а, до страхотният провал, на който сме свидетели, е, до който доведе опитът да заключим вратите на Европа, да спрем потока е, на емигранти през Средиземно море. Но той също така, също така даде възможност за надигане на призракът на расизма и ксенофобията. И за това парламентите, както Европейския парламент, така и националните парламенти, е, ние сме длъжни да предприемем инициативи, които ще направят от нас, освен представители на европейските граждани, а, а, трябва да бъдем със своите действия хора, които ще а, може нашите избиратели да се гордеят с нас. Трябва най-напред, над всичко, да поставим дейността, която дейността в името на човешкото право, на основните свободи, на основните права на човека. Само по този начин може да се преодолее крещащата несправедливост. несправедливост, че Европа се превърна в място, към което хората се стремят и хората обаче умират на път за Европа. Дами и господа, Европейският парламент чрез своите решения от декември 2000, 2014 година, а също решението на Парламентарната асамблея на съвета на Европа, а също така съвета на председателите на парламентите на европейските парламенти. А това, всички тези решения обаче не са заключение на процеса, за който говорят. Те са само началото. Началото на дейността, която ние трябва да подемем. Дейност ефикасна, без да правим крачки назад. Трябва да настояваме за солидарност, за справедливо разпределение на емигрантите между страните членки, за зачитане на всички конвенции, на всички правни актове, които правят Европа е, земята, е, която е, защитава човешкото достоинство. Thank you very much. Благодаря. Малко повече време ни отнеха тези презентации, затова имаме сега само половин час за изказване от членовете на парламента. Ако има въпроси, ще трябва да си оставим и малко време за отговори най-накрая, затова сега ще дам преди всичко думата на а, онези, които са било докладчици, било докладчици в сянка, било координатори. И след това а, имам още записани желаящи да се изкажат. Това значи, че не трябва да говорите повече от една минута. Моля, спрете се само на най-важното, което искате да кажете. Започваме с Роберто Мецола от НП. Благодаря. Знам, че говорих по-дълго преди, затова сега ще бъда съвсем а, кратка. Да кажа нещо, което не споменах по отношение на програмата, която ще бъде приета след а, няколко дни от Европейската комисия. Обсъждахме тази програма в Страсбург. Всичко, което се каза днес – и всичко, което ще бъде казано от сега до следващото заседание в Страсбург, трябва да а, има за резултат програма, която да може да се използва на практика. Най-разочароващото за нашите граждани е да се върнем тук в ръцете с програма, а, която а, има недостатъци, която не обхваща всички елементи, които смятаме, че тя трябва да включва. Не можем да продължаваме е, да говорим без да действаме. Ще спра до тук, за да дам възможност и на други да се изкажат. Благодаря на всички участници. Благодаря. Сега господин Енге от е, групата на социалистите. Благодаря. Два кратки въпроса. Просто за да внесем по-голяма яснота от възоснова на това, което чухме и което чуваме от не един политик, е, всички искат, готови са да помогнат в спасителните операции, но не искат да приемат иммигранти. Искам да попитам какви са правните задължения, които в случая се нарушават. Искам да попитам господин адмиралът. Има ли някакви задължения? Не, освен моралните задължения в това отношение. Не става дума само за морските закона за морето. Можете ли да ми кажете къде отиват хората, които спасявате с вашите мисии? И сега Сецилия Викстром, първата докладчица в Сянка от името на Алде. Благодаря. Колеги, професор Дебрюка каза, че общата система за убежище на Европа а, се проваля. И аз съм съгласен. Днес 6 страни членки а, приемат 80% а, от онези, които искат убежище за да имаме обща система, ни трябва централизирана система, която да бъде обща за всички страни членки, да бъде европейска система, а не да оставя отделните страни членки сами да се борят с трудностите, както става с Малта, с Италия и другаде. Очевидно е, че дъблинската система а, а, довежда до неравномерно разпределяне на е, онези, които искат убежище в страните членки. Говорихме и за непредружените непълнолетни днес. И за всичко това ни е необходима централна европейска система за разпределяне на бежанците вместо сегашната дъблинска система – при която те трябва да останат в страната, в която са влезли. И искам да чуя професор Деблюхер, какво мислите по този въпрос. Трябва да има задължителна система за разпределяне на бежанците в зависимост от количествени данни на брой на населението, но също така и качествени критерии, език, семейни връзки и така нататък разширяването на мандата на ЕАСА може да си позволи да прилага подобна нова система за разселване на бежанците в цяла Европа и напълно да оказва подкрепа на страните по външните граници на Европейския съюз. Говоря за, не, за член 18. 80, извинявайте. Проучва се възможността той да бъде основа за миграцията и според мен това е нещо, което е много важно и неговата важност трябва да бъде подчертана. Необходимо е също така да помислим за въпроса за разселването. 15 страни членки в момента участват в, в програмата на ООН. Някои взимат само малък брой бежанци. Трябва всички страни да участват в тази програма, иначе не може да говорим за обща Европа. Нали, също така, професор Дебрюкер, бихте ли ни казали е, как ще се е, развива мандатът на Frontex? Какво е необходимо да поравим, за да има е, по-активни операции за издирване и спасяване в Средиземно море? Имах и още въпроси, но ще спра до тук. Благодаря. А, вече три пъти надхвърлихте времето, но ще помоля всички останали да се ограничат наистина в краткото време, с което разполагаме. Има много желаещи. Сега Барбара Спинели. Благодаря ви. Бих искала да благодаря на представителя на гръцкия парламент, на председателката, за това, че отхвърли идеята за крепостта Европа. Не знам дали това, което се предвижда, ще бъде по-успешно като стратегия Казахте, че Марен Ностром не е допринесла за привлекателността на Европа в очите на мигрантите. Искам да ви попитам, не правите ли грешка, която вече сте правил? А именно да поставяте ударението върху трафикантите, контрабандистите. Това ли са хората, които в крайна сметка носят отговорността? Това ли е основната причина? И втория ми коментар. Заблуждаваме се, че ако направим нещо за да укрепим крепостта Европа, ще избегнем проблема. Всичко минава през решаване на проблемите на третите държави, като Египет и Еритрея. Те не правят нищо за човешките права. Благодаря. Следващия оратор, госпожа Себалос от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Когато говорим за цялостно решение и цялостна визия за миграцията, не можем да имаме предвид само въпросите, на които може да се намери краткосрочно решение. Забравяме този аспект – е, лесно е да се постави ударението върху една катастрофа, която се случва в момента, но не трябва да забравяме решаването на конфликт, изправянето с бедността и така нататък. Един въпрос, е, който може да помогне и в е, краткосрочен, и в дългосрочен план. Има ли законен път да се влезе в Европа? Хуманитарни визии, например. Днес можем да издаваме национални визии, но държавите не го правят. Това е въпрос, който трябва да се придвижи напред максимално бързо. Един въпрос към адмирала. Решението, до което стигна съвета онзи ден, за да се е, справим с катастрофата, а именно да се изпратят военни сили в Либия, например за да се спират лодките преди да влязат в морето те. Какво мислите вие, адмирале? Мисля, че това е абсурдно. Прехвърляме проблема просто на нечия друга глава, вместо да се справим с реалния проблем. Благодаря на следващия оратор Игнацио Корал от името на СПД. Корал ми е името. Много благодаря. Председател Албрехт казва оратора на немски. Благодаря, господин председател. Още веднъж за една минута е много трудно да изкажа онова, което искам да кажа. Ще се опитам да бъда максимално бърз. Мисля, че можем да дадем положителна оценка на факта, че в парламента ще има доклад по този проблем. И мисля, че всички имаме конструктивни позиции. Това се видя и при приемането на резолюцията миналата седмица. Предложението на комисията може да е успешно. Когато Юнкер говори, той звучеше повече като член на Обединената левица, а не на НП. Отчасти сега. Отчасти. Продължавам. Основните компетенции трябва да са в ръцете на държавите членки и след това на съвета. Съвета казва, че въпросът не е спешен. Е как да не е спешен, като виждаме масово напускане? Екзодус. Освен това, не само, че не можем да се справим с спешните ситуации в реално време, ами нищо не се прави за увеличаване на мандата на Тейтон. И няма програмиране за бъдещето. Защото се знае, че има пикови периоди и не толкова пикови периоди. Аз мисля, че трябва да се предприемат незабавни мерки. И тук не става дума само за създаване на економически програми за развиващите се държави. Нека да си видим международната политика. Какво представлява тя? Като Европейски съюз ние трябва да се изправим срещу държавите членки и да заявим ясно какво смятаме. Благодаря координатора от името на СПД Лаура Ферара за една минута. Благодаря. Аз естествено споделям казаното от господин Корао. Професор Дебройкер току-що каза, че имаме юридическо правно задължение, проистичащо от е, член 80, не само морално задължение. Там се говори за солидарност и за сътрудничество. В много случаи обаче това задължение е било игнорирано. Мисля, че ставаме свидетели на глобализация на безразличието. Ако погледнем цифрите, през тях не прозира трагедията на отделния човек. Става дума за мъже, жени, деца, които умират, човешки същества. Много време губим. Нека да използваме времето, за да направим конкретни предложения. Притеснявам се, че можем просто да прахосаме ценно време в дебати, които са просто стерилни. Ако погледнете предложенията на съвета, те са напълно неадекватни недостатъчни по своя характер. Същото въжи за комисията. Дневният ред, който се предложи през месец май, представи го Юнкер миналата седмица. Там се говори за преглед на правилата от Дъблин. Това обаче са декларации, изказване на намерение. Имаме нужда от истински мерки, за да се промени положението. Колеги, още 10 човека искат думата. Започваме с Ана Гомеш за една минута. Четох интервюта с контрабандисти от Либия. Не всички са либийци, между другото. Всички те казват, че Европейския съюз си запазва печалбата, като не дава законни пътища към Съюза за мигрантите. Единственият начин да се вземе печалбата от ръцете на контрабандистите е да се осигурят легални канали за миграция. Естествено, че трябва да има споделяне на бремето по отношение на мигрантите. Трябва да разберем, че трябва да има хуманитарни визи, че това е задължение да се използват те. Не разбирате ли, че човечността е поставена на карта? Доверието в нас. Имаме нужда от обща политика, операция по сигурност. Италианците знаят как се прави това. Те разполагат с оборудването. Жалко е, смешно е, че изпитват пращаме мисия е, да се справи с е, пиратството около Сомалия, а не използваме тези сили, за да се справим с проблема с е, мигрантите. Контрабандистите, освен това. Нелепо е, че съвета не дава мандат да се т.е. дава мандат да се разрушават лодките и да се залавят мигрантите, но нищо повече. Заключенията са недостатъчни. Подкрепям професор Дебруйкер. Съвета и комисията нарушават принципа на солидарност. Не само, че нарушаваме принципа на солидарността, но и даваме причина правителствата да прибягват до смешни извинения. Имаме нужда от напълно нов подход, подход на солидарността, имаме нужда от лидери. Лидери, които са и визионери, виждат в бъдещето и виждат, че Европа трябва да обнови своето население, а не само да следва онова, което се появява като резултат от проучванията на общественото мнение и популистските виждания. Искам да попитам командир Фофи. 364 контрабандисти са били арестувани по силата на италианското законодателство. Защо това да не е мандат даден от Европа на европейските сили да се арестуват контрабандистите, както правим с пиратите в Индийския океан? Благодаря. Следващия оратор госпожа Бонефла за една минута. Благодаря. Много бърз въпрос към господин Фаши. Искам да попитам а, дали освен страните членки се води дискусия между военноморските сили и а, граничните а, сили на страните членки, за да се види как може да се борим с тази хуманитарна криза, за да може корабите, европейските кораби пряко да отиват до бреговете на страните на южната част на Средиземноморието. За да не се стига до това, което видяхме на видеото, което вие ни показахте. Е, е, Благодаря. Господин Киркос има думата. Една минута. Благодаря. Добре е дошла на госпожа Константополо. Аз съм от онези, които вярват, че хуманитарната криза в Гърция не е резултат от споразуменията за кредитиране, а в резултат на, на, на погрешна политика. Няма да губя време по този въпрос. По отношение на Frontex, много от държавите подкрепиха отрояването на бюджета на Frontex с цел укрепване на е, мисиите за спасяване. Какво смята вашето правителство за укрепването на ролята на Frontex? Благодаря. Следващия оратор, господин Радев. Мистер Радев. Като евродепутат от България, една от държавите членки с особено голям натиск по границите, заради миграционна и беженска вълна, винаги съм настояла за повече европейска солидарност и споделяне на миграционната тежест между всички държави членки в зависимост от техните възможности. Затова съм изключително щастлив, че Европейския съвет взе решение за спешни мерки за релокация на бежанци в рамките на Европейския съюз, както и че Европейският парламент – настоя за квоти за бежанци. Уверен съм, че Европейската комисия ще включи тези предложения в програмата за миграция, която ще бъде прията на 13 май и че предложението за квоти за бежанци ще намери място и в доклада на Европейския парламент, който предстои да бъде изработен. Също така съм уверен, че доклада трябва да се фокусира не само върху определен граничен регион, като Централното Средиземноморие, но и върху всички европейски външни граници в близост до конфликти. Ако решенията, които Европейския съвет разработи, касаят единствено една определена територия, то трафикантите на хора ще намерят друг път към Европа, например източната морска граница през Черно море. Вече има данни това да се случва, така че предложението на Европейския парламент трябва да са валидно за всички държави членки. Тоест отговорът трябва да бъде целостен. Thank you. Next speaker is Ms. Post. Благодаря, Господин Пост за една минута. Госпожа Пост. Благодаря. Много от въпросите, които исках да задам, вече са зададени. Един въпрос към адмирала. По време на вашата работа, станахте ли свидетели на частни лица, които се опитват да спасяват мигрантите и какво смятате това положително ли е според вас или представлява нещо като пречка, т.е. пречи се на вашата работа? Има ли частни лица, които се интересуват от това да се спасяват хора и ако има желание, как може да се организира една такава дейност? В Швеция много се говори за това, че организациите искат да се съберат и да отидат в Средиземно море. Срамно е за нас като политици, че организации с идеална цел се опитват да направят нещо подобно. Какво смятате вие? Какви ресурси трябва да се заделят и какъв е вашия опит в това отношение? Какво смятате вие, че ние и съвета трябва да направим? Къде трябва да работим по-добре? Защото контрабандистите убиват е, хора. Това е идеята, която царува в момента. Благодаря следващия оратор госпожа Бьорк за една минута. Благодаря. Благодаря на всички изказали се. Благодаря, че ясно казахте каква е разликата между граничен контрол и мисии по спасяването на човешки живот. Много е важно комисията и парламента да изискват от съвета никога повече да не се създават такива срамни заключения. Тук има два лагера. Единия иска да се концентрира върху граничния контрол, аутсорсинга на миграцията и миграционните политики и Супер Фронтекс. И втория лагер, който говори за солидарността. Когато говоря за солидарност между държавите членки, мисля, че използваме този а, термин по един а, порочен начин нецензурен начин. Солидарността трябва да е насочена към онези държави, където има конфликти и войни. И за това трябва да се заделят средства. Така че благодаря ви за това, че определихте солидарността по един малко по-различен начин. Аз съм от Швеция. Казвам на моето правителство, не се крите за другите 27 държави. Вижте какво може да направите, за да спасите човешки животи в Средиземно море. Може би трябва да подпомогнете нещо като Марен Ностром. Време е обаче и другите да направят нещо, другите държави. Благодаря, госпожа Майер. Благодаря. Всеки в тази зала знае, че трагедията в Средиземно море оказва огромно въздействие. Мисля, че настоящата система и новите предложения ще доведат до още по-голям брой незаконни мигранти, които ще се опитат да влязат на територията на Съюза и съответно до повече смъртни случаи. Има нужда от една друга система за предоставяне на обежище. Един въпрос. 40 000 незаконни мигранти се опитват да дойдат в Съюза чрез търговски кораби. Това е огромен риск за екипажите на корабите. Не трябва ли да направим нещо по този въпрос? Благодаря, госпожа Винберг е следващия оратор. Благодаря, господин председател. В началото искам да кажа, че тези катастрофи, на които ставаме е, свидетели, са нещо ужасно. Само, че имаме различна визия за решаване на проблемите. Говорим за солидарност. Разочарована съм, че никой не казва, че трябва да помогнем на хората в лагерите, на място. Солидарността е да поможем, да помогнем на максимално голям брой хора. Аз посетих Фронтекс в Италия преди няколко седмици. Мисля, че Frontex има за цел да се справя с незаконна дейност на външните граници. 98% обаче от тяхната работа, от тяхното време отива за спасяване и издирване. Какво да кажем за наркотиците, например? Къде е работата за залавяне на наркотиците? Приветствам предложенията на Великобритания и Франция да се изпратят военни кораби в Средиземно море чрез даване на мандат в ООН, за да се справим с тези групи, тези контрабандисти. Много често те са подкрепени от либерални комунисти, които просто лицемерничат. Благодаря. Следващия оратор, господин Здеховски. Благодаря, господин председател. Мога да говоря за решението на проблема. Интересуваме следното. Какво става с хората, на които се отказва убежище? Къде отиват те? Къде ги пращат? Някой проявява ли интерес? Гледахме видеоклиповете, които ни представихте. Аз имам информация, че хората от Еритрея и Либия просто са готови да жертват всичко, продават всичко, за да стигнат до Европа. И когато стигнат до Европа, те не се признават като лица, които могат да получат статут на бежанци. Искам да разбера какво се случва с тези хора, каква е тяхната съдба. И последният ми въпрос е към професор Дебройкер. Казахте, че на хората трябва да се даде законен път към Европа или законен начин да се иска убежище. Как да се облече всичко това в законодателство? От правна гледна точка, как да го направим всичко това? И на практика, трябва да се създадат някакви е, служби на място. Какви са вашите решения? Следващия оратор, господин Юрек, за една минута. Благодаря, господин председател. Продължаваме да говорим за резултати и последици. Много малко говорим за причините. Гражданските войни в е, Сирия и в Либия без е, тези войни щеше да има много по-малко човешки драми. Съответно в бъдеще, ако дойде време, когато решим да дестабилизираме положението в някоя страна, като Египет, например, тъй като там е напълно възможно да има гражданска война, нека да се замислим какви ще бъдат е, последиците от едно такова решение – тъй като последиците може да са огромни по своя мащаб. И още нещо. Ако създаваме впечатлението, че Европа може да приеме неограничен брой мигранти, естествено, че брой им ще нараства. Моля всички вие да се сдържате по някакъв начин във вашите изказвания. Трябва да демонстрираме състрадание. Имам а, голямо уважение към хората, които спасяват хора. В Полша има страшно много хора, които дойдоха от Чечения. Те бяха обект на клане от страна на Путин. Никаква солидарност обаче не се демонстрира. Какво да кажем за службите, които сътрудничат с службите на Путин? Господин Депре. Да може да дирка, че е Благодаря, господин председател. Първо трябва да кажа, че високо да изказванията поради тяхната трезвост и тяхната разумност. Искам да попитам какво прави сега италианската флота как се организират нещата въз основа на техният опит. Второ, нещо, което каза моята колежка Сесилия Викстром, която вече не е тук, за това, че ни е необходима интегрирана система за обежище, предоставяне на обежище и приемане на рефюджи. Но за да не умират хората, те трябва да могат да поискат обежище преди да се впуснат в морето и да рискуват живота си. Това първо, като въпрос – Второ, защо комисията и страните членки проявяват такова нежелание да използват законни средства, а, които да се уредат редица проблеми, включително и разселването на тези, които влизат в граничните страни на Европейския съюз. Благодаря. Merci. Thank you very much. Благодаря ви. Това бяха изказванията на членовете на Европейския парламент. Сега се връщаме отново към а, нашите първоначални оратори. А, ще им дам думата, за да отговорят на зададените въпроси. Сега ще започнем в обратен ред. Госпожа Константополо има думата първа. Thank you. Um... Благодаря ви. Имаме нужда от повече действие и това е общо мнение. В много, много от изказванията ам, имаше критика, отправена към изпълнителната власт. Отправим обаче аз един призив към всички нас да предприемем действия. И парламентите, и парламентаристите имат а, задачи за изпълнение. Могат да бъдат предприяти инициативи за защита на ценностите и правата, които са заложени в. А, законодателните разпоредби. Относно това дали Европа се е превърнала в крепост. Тук не говорим само за политическо решение, ами а, тук става въпрос и а, за една поука, която е направена. Европа в качеството си на крепост е концепция, която е обречена на провал. думата свързана с защита на хората не я харесва много. Тук става въпрос за хора, които са в окаяно състояние, имат нужда от подкрепа и изграждането на граници е абсурдна идея. Имаше въпрос свързан с позицията на правителство правителството по отношение на Frontex ще припомня господин Кирко, че има разделение на властите. Аз съм председател на гръцкия парламент. Не мога да отговоря на въпрос, отправен към правителството. Това, което е сигурно, е, че парламентът и парламентаристите трябва да бъдат много чувствителни по отношение на въпроси, свързани с нарушаване на разпоредбите на международното право и нарушения на човешките права. Има редица примери за това е, има хора, които бяха в бедствено положение близо до бреговете на Гърция. Лодката им се беше обърнала и действията, които бяха предприяти, бяха в противоречие с международното морско право трябва да започне процедура за упражняване на мониторинг, така че да бъдат зачитани човешките права. Искам да отговоря на въпроса, свързан с беженските лагери. Трябва да се каже, че не, каз... не подаваме достатъчно информация или толкова колкото е необходимо, когато говорим за тази така наречена процедура за приемане на бежанците. Има такава процедура за предоставяне на прием на бежанците и а, тази процедура е свързана и с, а, не на последно място с, с а, асоциации с едва ли не черен хумор. Говорим за основни човешки нужди и права, които трябва да бъдат зачитани. Не можем да замитаме проблемите под масата. Шведският представител на вашата комисия направи нещо, каза нещо, което много ми хареса. Солидарността трябва да бъде свързана с тези, които имат нужда и трябва да е изпълнена с съдържание, което ам, отговаря на този термин. Трябва да се насърчава зачитането на човешките права, да се зачитат ценностите, има доста изяви, свързани с демонстрация на тази солидарност в редица държави членки и редица европейски общества. Благодаря, професор Дебройка. Вие също имате 3 минути на разположение, за да отговорите на въпросите и да направите вашите заключителни коментари. Благодаря ви. Ще съм много кратък в отговорите си. Смятам, че трябва да имаме предвид, че солидарността е правно задължение, заложено в европейското законодателство, но не е нещо заложено в международното право. В международните разпоредби за бежанците няма задължително правило, свързано с солидарността между отделните страни. Ето защо разпределянето на бежанците не е нещо задължително сред отделните държави. Относно член 18, от, член 80, от него проистича за, за, задължение. Освен това се дава право на преценка, за преценка на Европейския съюз. Тоест, не всички държави членки са длъжни да поемат бежанци. Има други държави членки, които могат да допринесат по друг начин, например финансово. Относно ам, общата система за бежанците, трябва да имаме предвид, че тази система не се свежда само до законодателството. Тази система обхваща и ам, оперативната си част, и АЗО, финансирането и солидарността и външното измерение. Опасявам се, че не винаги става ясно, защото хората си смятат, че когато се приеме законодателството за а, общата система за а, даване на обежище, тя вече ще е функционираща. Не е така. Е, ние сме изготвили някои предложения. Е, има и доклада на мрежата Одисей. Има предложение от Европейския парламент още от 2010 година, като се дава правомощието на АЯЗО да дава насоки на държавите членки, административни насоки, които трябва да бъдат взети предвид от държавите членки, освен а, ако те не обяснят по един логичен и рационален начин, защо не следват тези насоки и след, тогава, след това ще се прецени. Ще е много интересно да се ам, разгледа оценката на Аязо. Оценката на АЯзо ще бъде извършена от частно дружество, на което се ще бъде платено от Аязо. Не знам дали това е в унисон с член 70 от договора, където се говори за независими обективни оценки. Е, добре е да се изяснят някои въпроси, свързани с мандата на Frontex. В момента Frontex трябва е, да изпълнява операции, свързани с търсене и спасяване. Относно е, правните аспекти трябва да сме много внимателни, що се отнася до думите, с които си служим. Говорим тук за правни аспекти, свързани с даването на обежище. Има правни задължения, от които проистичат правни аспекти, свързани с даването на обежище. Женевската конвенция е един много, една много добра спогодба за бежанците, а не за даването на обежище. Едно от най-добрите решения е ам, преразпределянето на бежанците, а не ам, да се предоставят визи, защото а, посолствата едва ли ще могат да се справят с големия а, брой заявления. Защо временната защита не се използва, това и аз не го знам. Комисията, може би, и хората като цяло се опасяват от някои негативни последици и отново говорим за солидарността и за идеята, че в някои държави и членки да се използва солидарността означава да се прави услуги на тези, които не си изпълняват задълженията. Още е, нещо ще кажа. В, в заключенията на Европейския съвет в точка трета те казват, че ще се справят с контрабандистите в съответствие с на международното право. Значи те казват трафиканти вместо контрабандисти. Не знам защо се използва точно тази терминология, дали е случайно или не. Следващия оратор има думата господин Ксуерев. Няма дори да ви отнемам и 3 минути, защото бързам за самолета. Операциите, с които ние се занимаваме, са в региона на Либия и Либия трябва да координира спасителните операции в този регион, но Либия не разполага с съответния капацитет за да провежда такива операции. Дали въобще има желание от либийската страна? Звеното, което координира спасителните операции в района на Либия, това е Римският координационен център. Италия поема товара, свързан с провеждането на спасителни операции в Либийския регион. Това е и отговорността на Координационния център да определи а, мястото а, на операцията. Е, не само членовете на тази комисия, всички парламентаристи трябва да окажат натиск върху тези е, граждани, или по-скоро докажат влияние върху тези граждани, като гласуват за тях, за да се депо, деполитизира темата за мигрантите и а, за а, бежанците. И не е на последно място адмирал а, Фофи за 3 минути. Е, ci provo e rispondo al mio amico Martin. Благодаря ви. Ще отговоря на моя приятел Мартин ще направил едно уточнение. Беше казано, че Римския координационен център поема отговорността, но това не означава, че тези, които не откликват на сигнала, не са отговорни либийските органи е, явно не са в състояние да извършват спасителни операции. Италия от, откликва на сигнал, на подаден сигнал, дори и когато сигналът идва от много далеч. Ние, но по принцип ние всички сме отговорни. Става въпрос е, за спасяването и за това кой ще поеме бежанците говорим за един кораб, който пътува, плава под определен флаг и представлява определена страна. Но в този случай не говорим за нещо такова, говорим за хора, ам, а, които са в лодки, без да се знае от коя страна произхождат. Подава се сигнал в случай на опасност и всяка държава може да прецени дали да откликне на сигнала или не. Италия участва много активно в спасителните операции. Знаете какви са статистиките. Направили сме всичко възможно от наша страна, но ако няма други държави членки, които да откликват по начина по който ние го правим, проблема се задълбочава. Дали повтаряме едни и същи грешки и дали не трябва да се справим по друг начин с трафикантите на хора. Трябва да кажа, че а, съм доволен от а, действията на Frontex. Мисията, последната мисия не е била перфектна, но беше добра. Необходимо е Европа да започне да реагира адекватно. Има опасности, разбира се, но а, трябва да се предприема действия срещу всякакви правонарушения в открито море. Относно незаконните дейности, разбира се, нямаме някакви окончателни данни, но а, смятам, а, че Фронтекс ще взема участие и в а, спасителните операции по море. Когато говорим за извършната спасителни а, а, операции, трябва да кажем, че преди 20 години Италия взе участие а, в спасителна мисия в Албания. Сега говорим за европейски кораби, които са под влиянието на престъпни групировки и трябва да се реагира по съответния начин. Frontex може да участва и в мисии в международни води. Фронтекс може да направи повече. Когато ресурсите се увеличат, ще може Фронтекс да работи и по-добре. Доколкото знам, от страна на съвета се обмисля и друга морска операция, която да не замести Марен Острум, ами да е и допълва. И това ще е положително развитие, ако Европа успее да координира такива две мисии, да бъдат свързани отделните отговорности и ако ам, се намери начин да се идентифицират престъпниците и а, да бъдат подложени на съдебно преследване. Има международно право, има и международно морско право, които могат да се прилагат, когато се задържат трафиканти. които а, извършват а, трафик на хора. Quindi c'è la speranza che le Nazioni Unite in questo frangente, in questo momento. Надяваме се, а, че ще се създадат и допълнителни международни разпоредби с чрез които да се предприемат съдебни действия срещу трафиканти, които а, извършват а, трафик на хора. А, относ, относно Либийското крайбрежие има възможност да се ам, осъществи контакт с ам, правителството в Либия, но все пак има 32 племена, които се намират в а, тази страна, въпреки че има официално а, избрано правителство. И ще ще е трудно да се патрулира по либийското крайбрежие без да проистекат от това проблеми. Има възможност а, и на място а, лагерите в момента, които съществуват, да бъдат превърнати в бежански лагери и ам, заявленци за получаване на виза да се подават там на място. Но това се, се са политически въпроси, които трябва да бъдат обсъдени на друго ниво. Без НПО нашите действия биха били а, немислими. Има и организации, които а, са против. А, намесата на военните, но въпреки всичко сътрудничеството между НПО, неправителствените организации и представители на държавните органи се е оказало плодотворно. До 6 май над 5000 души са били спасени в рамките на операцията Тритон относно противодействието на незаконни действия. В тези действия е, е участвала и нашата флота. Има търговски кораби, които също взимат участие, както и други, а, а, други подразделения взимат участие, така че да противодействаме на организираната престъпност. Благодаря, с това приключваме. А, а, а, следващото заседание по този въпрос ще бъде на 26 май. Сега ще помоля онези, които искат да напуснат, да го направят колкото може по-бързо, да може след минутка-две да започнем с следващата точка на дневния ред, а това са а, решение за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, предприятиите и гражданите.

Okay, colleagues, please, if everybody could take a seat or proceed for the exit. Next item on our agenda. Could I ask you to perhaps continue? Ако обичате разговорите извън залата, за да може да продължим със следващата точка от дневния ред. Това е 14-та точка решение за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, предприятията и гражданите. Става дума за така наречената ИСА-2 оперативна съвместимост като средство за модернизиране на общественият сектор. Докладчик по становището е Ерон Ленарс. Водеща комисия, комисия ИТРЕ. А сега ще проведем дебат по предлаганото изменение. Ние сме асоциирана, подпомагаща комисия по 52 член, сега 54 член първо ще дам думата на господин Ленард, след това на докладчиците в Сянка и на всички, които искат да вземат думата. Благодаря, господин председател. Заглавието няма да го чета, доста е сложно, вие го прочетахте. Обсъждахме този въпрос вече на два пъти. Мисля, че общо взето сме съгласни по двете основни цели на ИСА 2 за 2016 година е, и да има достатъчно ниво на защита на личните данни. Внесени са 25 изменения от различни колеги. Обединил съм ги в 16 компромиса, които съм изпратил за мнение. Извинявам се на колегите, че до сега не сме имали заседание за докладчиците в Сянка, но ще обсъдим възможностите. Надявам се то да стане скоро. Най-важното е, че добавихме принципите за защита на данните, защита на личните данни по подразбиране, а също така и целенасочено. Като включихме съответният член в текста. Значи необходимо е, е при изпълнението на програмата ИСА-2, тя трябва да отговаря на Европейския закон за защита на личните данни и свободното движение на тези данни. Надявам се, че това ще бъде приемливо за всички колеги и можем бързичко да приемем становището на комисията по тази тема. Благодаря ви за тези встъпителни обяснения, благодаря за работата ви до тук. Има ли тук някой от докладчиците в сянка, който иска да се изкаже? Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Тази сутрин получихме предложенията за компромисни изменения. Набързо ги прегледах. Смятам, че повечето от пунктовете, на които настояваше групата на социалистите, са включени. Има обаче някои изменения, които не видях да са включени изцяло но а, в крайна сметка искаме а, да приемем документа. Аз съм, имам положително отношение. Смятам, че всички колеги, включително и докладците в Сянка, искат едно и също. Наясно сме с голямото значение на защитата на данните в всекидневният ни живот. И необходимо е да направим повече е, в физическия свят, ако мога така да кажа, за реална защита на данните и да преминем след това и към виртуалните права. Защото виртуалната реалност и физическата реалност днес съществуват едни заедно. Очаквам да работим с колегите. Благодаря. Има ли някой друг, който иска да се изкаже по тази тема? Изглежда няма. В такъв случай с това приключваме. Ако не искате добавите нещо, ще е, има възможност господин Салес от комисията да добави нещо, ако желая. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за добрата му работа по една трудна тема е, направила усилие да намери компромис между различните изменения. Е, специално ударение е поставено на защитата на личните данни и неприкосновеността на личната информация. Е, те се третират по два начина, както вече казахме, по подразбиране и целенасочено. Готови сме да работим по-нататък за изясняване на различни аспекти на програмата, така че защитата на данните да се прилага също така и към трети страни, а и също така и при сътрудничеството с трети страни. Благодаря, благодаря на докладчика, благодаря на докладчиците в Сянка за техния принос. В такъв случай приключваме дебатът по тази точка от дневния ред. Гласуването по проекта становището на господин Ленар ще бъде на